заседанието. Според дневния ред следва точката, свързана с представяне на годишния доклад на Сметната палата от 2009 година. Думата ще получи първо председателя на Европейската сметна палата. Господин председател, имате думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми дами и господа. За мен е чест да участвам във вашата дискусия днес, свързан с обсъждането на годишния доклад на Сметната палата – изготвен през 2009 година. Този доклад беше представен на 9 ноември пред Комисията за бюджетен контрол. Искам да представя четири основни аспекта, съдържащи се в този доклад. На първо място, Сметната палата заключи, че счетоводните баланси на Европейския съюз дават една ясна представа и се разходват по честен и справедлив начин. По отношение на правомерността на разходването на средствата, Сметната палата дава едно неквалифицирано мнение, свързано с приходите а, и поетите ангажименти. Във всички области, свързани с разходи на европейски средства, се съдържат съществени грешки. Има две общи области, по които са отпуснати средства. Това са земеделско стопанство и природни ресурси. Грешките през 2008 година бяха повече, но всъщност резултатите са последователни и през двете години оценката постанови, че само ам, че разходите са само от части засегнати. Относно кохезията, тя представлява една трета от бюджета и ситуацията е следната, че това е единствената бюджетна област, в която грешките са 5%. Повечето грешки са свързани с грешки от страна на националните органи и са свързани с обществени поръчки и възстановяване на разходи. Ако ние анализираме тези грешки и ги сравним с миналата година, ако анализираме и самите промени, ще видим, че те са най-много в а, кохезията разходването на средства е по-низко, отколкото в сравнение с следващите години. И грешките са намалели в сравнение с предишните години. Все пак трябва да сме внимателни преди да си направим заключения за резултатите в тази област. Плащанията могат да се променят съществено от една година за друга година. Не значи, че грешките ще бъдат оценявани по същия начин и през следващите години. Информацията, която беше предоставена от комисията, все още не е изцяло надежна и не може да бъде сравнена с оценките, извършени от Сметната палата. Уважаеми дами и господа, има редици инициативи, които ни дават възможност да подобрим финансовото управление на Европейския съюз. Този годишен доклад включва предложенията и препоръките от страна на Сметната палата за подобряване на финансовото управление на Европейския съюз. Трябва да се опрости законодателната рамка и да има по-ефективен контрол върху разходването на средства, за да бъдат откривани грешките на време. Тази година комисията представи преработен вариант на финансовия регламент. Съдържат се редица предложения, които дават възможност за комисията да подобри прозрачността и финансовото управление. Опростяването на секторалното законодателство ще е в полза за насърчаване на ефективното разходване на разходите. Като преразглеждаме програмите, свързани с разходите, трябва да се имат предвид и принципите на Европейския съюз, които трябва да се спазват. Целите са ясни, схемите са реалистични и е възможно да се постигне и една ясна счетоводна отчетност. Средствата на Европейския съюз са разходвани разумни и еф... разумно и ефективно. Когато комисията предлага законодателство, свързан с изпълнението на бюджета, ние ги е, разглеждаме. Сметната палата очаква да изпълни своята роля и да гарантира, че европейските фондове се разходват по разумен и правилен начин. Благодаря ви от името на Европейската комисия сега. Комисарят Шемета, имате думата. Господин председател, господин Калдейра, почитаеми депутати, почитаеми членове на Сметната палата. Преди две години е, председател Калдера и аз имахме възможност е, да обменим становища, като обсъдим годишния доклад на, съд... на Сметната палата с Комисията по бюджетен контрол. Бих искал тук да очертая основните моменти в тази дискусия, както и първите заключения по въпроса. Преди да навлезем по същина, искам да припомня ползотворния диалог между аудиторите, Сметната палата и аудитираните, т.е. Европейската комисия. Искам да благодаря на председателя Калдейра за отличното сътрудничество помежду ни. Фактът, че палатата признава напредъка ни, много ме радва. Има много положителни послания в този доклад. Освен това, разбира се, тук са отправени и критики и Европейската комисия ще предприеме необходимите действия, за да изпълни препоръките на Сметната палата. Основните послания на този доклад са изключително важни за оценката, която комисията прави за това как поема отговорността по управлението на бюджета на Европейския съюз. За трета година подред имаме е, становище, което е положително, без резерви. Смятаме, че палатата е изразила своето становище без никакви резерви по един справедлив начин. Европейската комисия е изключително удовлетворена от този резултат, тъй като той показва, че ние наистина провеждаме една ефикасна счетоводна реформа. Палатата обаче посочва и някои слабости е, но нито едно от тях не води до квалифицирана становище, т.е. резерви, изразени по него няма. Ние ще продължим да работим за подобряване на ежедневната ни счетоводна работа. Сега, що се отнася до а, е, редовността на операциите? Има една положителна тенденция, защото има спадане на процента на грешките, което е продължило през 2009 и ангажираните бюджетни е, кредити и кредитите за плащания са е, редовни, що се отнася до е, съществената си част. До 85% от плащанията от бюджета на Европейския съюз са с нулев процент грешка. Това е един положителен знак, че нашите условия за по-нататъчното подобряване на контролните механизми наистина оказват своето въздействие. Всичко това беше постигане най-вече благодарение на едно значително намаляване на процента на грешките в фонда по сближаването. Това също така показва, че комисията играе все по-надзорна роля, що се отнася до предварителния контрол върху управленските системи вътре в държавите членки. Освен това, това отразява нашия стриктен подход в това да прекратяваме или да спираме плащания там, където има някакви проблеми. И не на последно място, палатата заявява, че информацията за възстановените суми е вече на по-високо ниво. Става дума за оповестените суми, които комисията е заявила в своите доклади. Върнатите средства по проекти, където са открити грешки, парите се върнат, разбира се, от националните власти, е още един знак за решимостта на Европейската комисия да се бори с грешките. Споделям становището на палатата, че отчетните системи на държавите членки все още не са удовлетворителни. Затова Европейската комисия ще продължи е, с усилията си да продобри ситуацията и по съществуващите програми, както и следващото поколение програми, които се управляват заедно от комисията и държавите членки. Е, дами и господа, господин Калдейра ни предупреди, че може да има увеличаване на процента на грешките, особено що се отнася до фонда за сближаване в бъдеще. Освен това съм съгласен с, становището на палатата, когато заявява, че държавите членки имат слабости в системите си, както и други слабости, свързани с общото управление. Според мен пътят напред включва изграждането на един механизъм за контрол, който да бъде рентабилен, едни правила за правоучастие, където да има намаляване на сложността на критериите за правоучастие, тъй като поради това възникват много грешки, подобряване на качеството на информацията, която предоставят държавите членки и за финансовите въпроси и за възстановените суми. Нашата дискусия от вторник показа, че има и други предизвикателства пред нас. Например, по-голямата подотчетност на основните економически оператори, както и държавите членки, след това изпълнението и е, оценката на риска и при бюджетния преглед аз всъщност се съсредоточих върху въздействието, а не върху входните средства и суровини, за да се постигат ясни измерими цели по ключови а, е, показатели за изпълнението. През май месец а, е, представих а, моята идея за борбата с измамите под отчетността и подаването на информация пред вашия парламент. Там са очертани конкретните стъпки, които ние ще предприемем, за да има до година един положителен доклад от страна на Сметната палата. Що се отнася до 2009 година обаче, всички наши задачи предстоят а, да бъдат изпълнени. В заключение, много се радвам, че годишният доклад за 2009 година доказва, че нашите усилия водят до положителни резултати. Той всъщност ще даде допълнителен материал към нашите размисли за по-ефикасно управление на бюджета на Европейския съюз и ще ни ръководи в подготовката на програмите от следващото поколение. Дами и господа, благодаря ви за внимание. Благодаря, господин комисар. А сега преминаваме към ораторите, които ще говорят от името на политическите групи. От името на ЕНП ще се изкаже госпожа Ингибор Гресле. Имате думата. Господин председателю, господин председателю на Сметната палата, уважаеми колеги, днес е един много хубав ден за нас, защото за първи път комисията на Барозо ще може да прескочи тази бариера от 2%. Ето защо доклада на Сметната палата е една много добра новина, особено за тези, които работят по този въпрос. И В крайна сметка, действията на, комисаря, на комисията дават резултат. Всичко това е свързано и с преработения регламент. Със сигурност ние сме на правилния път, който ще изминем в бъдеще. Важно е да се направи опростяване в администрацията на държавите членки и това ще е възможно с директивата за обществените поръчки. Всички тези, които твърдят, че европейския бюджет е изложен на опасност, искам да кажа, че европейските средства се контролират по-последователно, отколкото националните а, бюджети. Това го виждаме винаги, когато сме на посещение в държавите членки. Ето защо смятам, държавите членки трябва да бъдат насърчени да контролират с националните си фондове по начините, по който той се регулира от а, начинът по който се регулират и европейските фондове. Ние имаме нужда от данни, свързани с процента на грешките. Дами и господа, ние като парламент имаме право на тези данни и от Сметната палата а, ни беше дадено обещание, че ще работи тясно с Европейския парламент, но това обещание не беше изпълнено. Благодаря от името на социалистите и демократите Георгио Ставракакис. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми господин председател Василва Калдейра, уважаеми колеги, искам да приветствам годишния доклад и да поздравя всички членове на Съдебната палата за тяхната отлична работа. Искам да благодаря на господин Дасилва Калдейра за отличното сътрудничество с съответните агенции, Наша, агенции. Нашата роля като парламент е да представляваме гражданите и да направим и да се уверим, че е, средствата на данакоплаците се използват ефективно и прозрачно. Смятам, че нашите препоръки ще бъдат подобна посока, както са били през миналите години. Има известни подобрения, но все още има какво да се направи. И в настоящия климат на криза става все по-важно да наблюдаваме какво се случва с бюджета и именно заради това тук в парламента заедно с Сметната палата възнамеряваме сериозно да обърнем внимание на проблемите. От името на групата АЛДЕ има думата Йорго Хацимаркакис. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Сметната палата за техния доклад. Този доклад, господин Калдера, е важен за европейските данакоплаци. Добре е, че и процентът на грешките през тази година е намалял. В сравнение с миналата година има много, под... много подобрения в областта на кохезията. Въпреки това, комисията не трябва да се отпуска. Може да тези подобрения да се отдадат и на късмета при произволните проверки. <clears throat> Трябва да се смени моделът. Искам ясно да подчертая, че тази годишния доклад на Сметната палата е 16-я поред без положителна оценка. Как можем да сложим край на неправомерното разходване на средства. При откриването на грешки трябва да се предприемат действия. Как може Гърция от 10 години да не, да не получава да не бъде санкционирана за своите неправомерни действия. Относно възстановяването на средствата, държавата, държавите следват послед, действат последния начин. 50 на 50, 50 от националния, 50 от европейския бюджет. 7,7 милиарда евро са отпуснати неправомерно. Това беше публикувано от комисията. Бяха възстановени само 7 милиарда евро. Това, това показва колко неправилно се извършват тези действия. Държавите членки трябва да подписват декларации за управлението на тези средства. Искаме да има подписи, искам, искаме да има хора, които да поемат отговорност. Искаме и доклад от господин Барозо за годишните действия. Дами и господа, има някои неща, които трябва да бъдат подобрени. Благодаря за доклада на Сметната палата. От зелените, колегата Барт Стар. Eh, eh, eh, Благодаря, когато четох този а, доклад, имам чувството, че всичко вече съм го виждал. Чета нещо, което съм го чел години наред. Има много съществени а, грешки в а, селското стопанство, външна помощ, помощ а, за развитие, образование, научно-изследователска дейност. Контролните системи не са ефективни. Е, има прекалено раздути разходи, за които не се докладва какво трябва да се направи. Държавите членки трябва да внимават за правомерното разходване на средства. Комисията не внимава, не обръща внимание на това, което правят държавите членки. Ето защо нека следваме стратегията на докладчика – и да държим на това държавите членки да съставят декларация за управлението на тези средства, подписана от финансовия министр. Трябва да има и финансови санкции, така че да не се отпускат субсидии. От името на европейските консерватори и реформисти, господин Челески. Шановни Господин председателю, дами и господа. Сметната палата е нашият аудитор, но в същото време е един полицай. Един приятелски настроен полицай, но понякога оставам с впечатление, че те са прекалено добри, прекалено снисходителни. Заключенията на този а, доклад са следните. Всичко изглежда добре, но не е оптимално, не е идеално. Оставам с впечатлението, че много хора в Европа са по-песимистично настроени от Сметната палата. Сметната палата трябва да е по-достоверна, така че а, да се запази доверието от страна на гражданите в Европейския съюз. Но от друга страна, Сметната палата трябва да контролира безкомпромисно. Днес чуваме, че трябва да се радваме, че чашата е пълна на 95%. Но искам да попитам за останалите 5%, защо чашата е с 5% по-празна. А, аз си мисля, че може би в действителност а, този процент на грешки е над 5%. Искам да подканя Сметната палата да контролира по-добре къде се вливат средствата. От името на Обединената левица Сърен Бозан Дъргард. Так til revisionsretten for en øh, god beretning. Som... Сметната палата е изготвила един добър доклад, но и установява, че процента на грешките е намалял. Как обаче се извършва тази оценка? Как да оценим този доклад? Това зависи от две гледни точки, от изходната позиция и от очакванията. Изходната позиция беше една катастрофа. Милиард ди евро бяха изплатени против разпоредбите. Първо трябва да има подобрения и на второ място трябва да има много промени, много положителни промени в много сектори. заключава Сметната палата, че в много сектори няма грешки. Това е добре, но в други области броя на грешките дори се е повишил. Това е недопустимо. Господин Шимета повтори и днес това, което каза пред Комисията по бюджетен контрол, че намаляването на грешките е резултат от ангажимента, поет от Комисията. Добре, аз с удоволствие отдавам тази чест на комисията. Но какво ще се случи, ако а, грешките се увеличат следващата година? Госпожа Андреасен. Колеги, последните 16 години аудиторите отказват да изчистят 90% от бюджета. Тази година не е изключение. Говорят за грешки, но естеството на нередностите всъщност надхвърля естеството на една грешка. Достатъчно е да кажем, че една такава ситуация ще доведе до закриването на фирма в частния сектор и наказателна присъда срещу директора. Харчат се незаконосъобразно пари на данакоплатците. Сега те заявиха, че над 6 милиарда а, лири не е трябвало изобщо да бъдат платени. Няма отговорност. Никой не носи отговорност. И Европейската комисия, и аудиторите веднага обвиняват държавите членки. Но, според мен, грешките се крият в Европейската комисия. Там няма необходимите контролни механизми. Европейската комисия е тази, която е в най-добра позиция да заложи правилата и след това да санкционира унези, които ги нарушават. Но тя не желая да го направи. И този парламент носи отговорност, защото той одобрява всяка година тази ситуация и постоянно казва, нека да увеличим бюджета. Никаква надежда вече няма бюджетът на Европейския съюз да получи положителна оценка от а, аудиторите. Единственият начин да а, запазим парите на нашите данокоплаци е да урежем европейския бюджет. Господин Камерен, британски министър-председател, прие 2,9% увеличение за бюджета 2011 година. И смятам, че това е огромен провал, провал от негово име. От името на британските денакоплатъци аз искам вие да въведете едно искане за значително намаляване на бюджета 2011 година. Благодаря, казва председателя. Сега независимите, господин Еренхаузер. Äh, Благодаря. Да, процента на грешките в областта на кохезията е намалял от 54% през 2007 на 36% през 2009 година. Това е факт, трябва да го признаем, но както вече беше казано, трябва да видим как са получени тези данни, защото те могат да са много относителни. Контролните системи в областта на кохезията не са ефективни. Това посочва доклада. И поне 3% от средствата не е трябвало да бъдат изплащани. Така че комисарят Йоханес Хан трябва да внесе ред в тази област. Направена е стъпка назад за това, че Селскостопански субсидии са изплащани на милиардери. Относно двойното изплащане на социални помощи, кой е допуснал грешката, кой е възстановил тези средства, колко е висока с тази сума – Важно е в бъдеще сметната палата да проверява не само правомерното разходване на средствата, но и тяхната ефективност. Не виждам господин Один. Господин Иван за две минути. Uh, благодаря. Позволете ми първо да благодаря на господин Калдера за този доклад, който е съвсем ясен и конкретен по отношение на бюджета за 2009 година. Второ, нека да подчертая нещо, което е много важно за нас. На всеки 5 години и членовете на Европейски парламент се избират на избори и се изпращат в Европейския парламент от европейските дънакоплаци. И ние се срещаме с тях най-редовно. Според данакоплаците бюджета за 2009 година не е добър бюджет. И ще ви кажа защо. Първо, националните декларации не са подкрепени от политически фактори. Те не са подписани нито от министъра на финансите на съответната страна, нито от министър-председателя на съответната страна. На практика не знаем кой е отговорен за тези декларации и не знаем доколко те са точни. Всичко това а, отваря много възможности и за подвеждащо отчитане. Второ, нивото на грешките. Удивително, че държавите членки трябва да връщат пари на комисията. Тоест, европейските данакоплаци плащат, за да се създаде европейския бюджет и отново европейските данакоплаци трябва да покрият загубите от този бюджет през националните бюджети. Така какво се получава? Гражданите на Европейския съюз плащат два пъти за всяка една грешка, неточност или дори измама, свързана с европейски средства. На трето място. И аз бих искал да настоя за по-добра връзка между Сметната палата на Европейския съюз и националните сметни палати. Ако искаме да имаме повече средства в, бюджетите, в бюджета си, тогава трябва да покажем, че ги харчим правилно, да знаем къде са проблемите и да ги решаваме. Благодаря. Благодаря, господин Иван. Господин Демагистрис има думата за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Днес можем да говорим за намаляването на нивото на грешките а, и това е благодарение на препоръките на президента Дасилва Калдейра, но и благодарение на нас в Комисията по бюджетен контрол, където внимателно разглеждаме как се изразходват средствата на данакоплаците. Комисията трябва да се опита да подобри нещата още повече, защото твърде много неща не вървят достатъчно добре. Има много чувствителни отрасли, например селското стопанство, сближаването, кохизионната политика. На много места се вижда се виждат и измами в тръжните процедури. Затова искаме правилата да са по-малко, но да са ясни. Трябва твърдо да застанем против всички измами. и много внимателно да наблюдаваме онези елементи, където смятаме, че може да възникне корупция. Радо... Трябва също така да работим с Олаф, чиято цел е именно справянето с измамите и корупцията. Още нещо, което Комисията по бюджетен контрол научи на едно пос... скорошно посещение в Италия. Много често се оказва, че обществените средства са голямо изключение, извинете, изкушение и за организираната престъпност. Така че трябва държавите членки, комисията и ние да си сътрудничим за справяне с този проблем. Има и още нещо, което според мен е много важно, а именно, че комисията трябва да стане по-независима по отношение на държавите членки. Има държави членки, в които години наред се отбелязват сериозни нива на грешки. Ами комисията просто трябва да блокира средствата, които отиват тези страни, за да не се случват повече такива неща. Тук говорим за легитимността на парламента и на другите европейски институции, която се измерва в нивото на прозрачност и начина по който се харчат европейските пари. Благодаря, господин Ван Дарен, две минути. Господин председателю, Сметната палата казва, че средствата трябва да се разходват по-ефективно, но от също така сметната палата не може да одобри 100 разходване на разходите. От 40, при 40% от проектите имаше грешки. 35 милиарда евро. Това означава, че 2 милиарда евро не могат е, да бъдат доказани как са разходени. Процента на грешките трябва да бъде намален. Това е важно за освобождаване а, от отговорност на изразходването на бюджета за 2009 година. Грешките се допускат най-вече заради сложните процедури, което показва, че Европейския съюз трябва да стане по-прозрачен противен случай гражданите ще са изправени пред едно сложно законодателство, с което не могат да се справят. Господин Обермайер. Господин Гайер, искате да зададете въпрос? Госпожо председател, 6 милиарда евро от бюджета. Извинете, прекъсвам го председателя. Искам да знам дали това е синя карта. просто искам да питам господин Вондаен нещо. Не. А, господин Вандаен, приемате ли този въпрос? Господин Таван Ден е казал, че при високия процент на плащания Това не значи, че 36% са грешките, по 5% при кохезията някакси не се връзват сметките. Voorzitter, ik heb dat ten volle begrepen. Het gaat om Госпожо председател, 2 милиарда не са били разходени правомерно. Исках да помоля Сметната палата да провери тези средства. Комисарят каза право, че тези проверки трябва да се извършват доста сериозно. Господин Обермайер, за една минута. Гос... Благодаря, госпожо председател. 6 милиарда евро от средствата на Европейския съюз, според сметната палата, са били разходени неправомерно поради липса на контрол или поради измами. Не трябва да се допуска други държави като Гърция да харчат парите на данакоплаците незаконосъобразно. Относно регионалните субсидии, положението също е отчаиващо. 36% е делът на допуснатите грешки. Господин Хан трябва да предприеме мерки в тази насока, защото ние нямаме а, средства, които просто да ги подаряваме. трябва политиката да се състави по такъв начин, че да упражнява контрол и да стимулира правомерното разходване на средствата. Следващия оратор. Шановни панство, мисля, че дискутираме за тема рапорту, мусиме бич... Дами и господа, когато обсъждаме този доклад, трябва да се изказваме много точно. Говори се за грешки, за, за нередовности, за измами. Всичко това се смесва. Но докладът съвсем ясно показва, че процентът на грешките е намалял значително. Процентът на грешките е 5%. Не говорим сега за процент на грешките в размер на 15 или 20%. Виждаме, че има значително подобряване в, в областите, в които средствата се поделят съвместно с държавите членки. Това е една много взискателна и сложна политика. В нея се съдържа и една значителна добавена стойност. Искам да цитирам доклада. Сметната палата констатира, че не е възможно да собствените оценки за грешките да се сравнят с данните подадени от комисията, данните за корекции. Не може сметната палата да казва нещо такова, че не може да сравни своите данни с тези подадени от комисията. Госпожа Скалдемуза. Е, Госпожо председател, благодаря на сметната палата, защото ни беше предоставен един добър инструмент – що се отнася до оценката на разходването на европейските средства. Относно грешките, да, те показват, че съществуват все още е, проблеми. Това обаче от друга страна е един повод да планираме нашите следващи действия. Следващи действия при разходването на средствата. Обаче процента на грешките не е достатъчен като критерий. Трябва също да се контролира по-добре използването на тези средства, също разходите свързани с администрацията, с разходите по тях. Трябва да продължим този дебат, защото тук става въпрос за повече ефективност, повече откритост. Госпожа Шискова за една минута. Děkuji, paní předsedkyně. Je to vlastně již po druhé, kdy se v Благодаря. За втори път по време на този мандат на законодателството обсъждаме доклад на Сметната палата. Благодаря за него, но съм изненадана от процента на грешките. Става дума за суми, които възлизат на 92% в бюджета на Европейския съюз. До каква степен са виновни държавите членки и до каква комисията, се питам аз, с нейните контролни механизми? Казахте, да, може да има подобрение на тези контролни механизми, но наистина държавите членки трябва да ни сътрудничат, за да избягваме такъв висок процент от грешки. Благодаря, господин Дойче. Има думата за минута и половина. Госпожо председател, уважаеми колеги, Европейската сметна палата – свършена много висококачествена работа, като изготви доклада за 2009 година. Свършеното от Сметната палата заслужава нашето уважение и трябва да признаем това пред господин Калдейра. Този доклад съвсем ясно показва, че средствата на Европейския съюз и тяхното разходване – очертават една положителна тенденция и процента на грешките е намалял. Ние трябва да си извадим нашите заключения от този доклад. Не само ние, а и другите институции, защото докладът показва, че всички ние имаме задачи, с които трябва да се справяме пред себе си. Докладът показва, че милиарди евро от средствата на европейските фондове не са разходени а, законосъобразно и те се обозначават като измами. Трябва да предприемем съответните стъпки. Важно е за напред да работим съвместно с държавите членки и да следим как те установяват процента на грешките, как, контролира, как функционира контролния механизъм там, така че да се намалят грешките за бъдеще. Господин Алесендър. Благодаря. Госпожа председател, отново мога да кажа, че можем само да сме доволни от мерките, които се препоръчват е, от, е, във връзка с интензивния диалог между парламента, комисията и Сметната палата. Но все пак не трябва да е, отпускаме хватката, трябва да продължаваме да настояваме. Много се радвам, че господин Силва, да Силва Калдера настоява да се търсят нови начини на работа по новите законодателни предложения, за да може да се работи по-ефективно. В своето качество трябва да разглеждам а, разходите в съвета. Както и начина по който се променят нещата в разходите на съвета и тъжеста, която се отделя на различните елементи. Има е, някои случаи, които са прехвърлени на ОЛАФ, свързани с работата на економически и социален комитет и комитета, э, э, искам да разбера какво става с комитет на регионите. Госпожа Иванова, минута и половина. Особено значение е да подчертаем факта, че заключенията на Сметната палата отчитат прогреса, който е направен от Комисията в контрола по освояването на европейските фондове, но в същото време обаче се надявам препоръките и предложенията на Европейския парламент в докладите за освобождаване от отговорност повтаряни с години наред наистина да се вземат предвид особено в областите където все още имаме висок процент нередности както и качеството на информацията предоставена ни от сметната палата да е още по добро имам предвид да ни бъдат предоставени наистина точните цифри и процент нередности които ние имаме нужда да знаем. за 2009 година, добрата новина е че процентът нередности в областта на кохезионната политика намалява значително в сравнение с миналата година, но остава голямата въпросителна дали това намаление ще бъде устойчиво във времето или е просто случайност, която може и да се дължи на конкретния подбор от държави, които са проверявани. Във всички случаи обаче на дневен ред са нерешените въпроси, свързани с нередностите в областите външна помощ, развитие и разширяване, земеделие, изследвания, енергетика и транспорт, образование и гражданство. Искам да уверя Сметната палата, Комисията и Съвета, че нашата работа в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент през следващите месеци ще бъде изключително задълбочено и критично настроена към подобряване ефективността на управлението на европейските фондове. Ние ще продължаваме да настояваме отговорностите, които трябва да бъдат поети в тази връзка от Европейската комисия и страните членки, да бъдат спазвани стриктно, както и мерките за нарушителите да дават реален резултат, защитаващ интересите на европейския данъкоплатец. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, господин председател Кайдер, господин комисарю. Кохезионният фонд е пациента, така да се каже, на европейския бюджет. Но този пациент въобще не е излекуван. 5% от всички плащания в, по този фонд са били неправомерни. Това в евро наборява 700 хиляди 700 милиона евро. Съществуващите контролни е, системи трябва да бъдат подобрени. Тези контролни системи трябва да бъдат преразгледани. Произволните проверки показаха, че тези контролни системи са били само участие ефективни. Комисията трябва да поеме своята отговорност. Тя трябва да потърси от своя страна отговорност от държавите членки. Ние можем а, да кажем на гражданите, пред медиите, за какво става въпрос. Но в крайна сметка комисията трябва да поеме тази отговорност, направете го и ние заставаме на ваша страна. Господин Старой. Благодаря, госпожо председател уважаеми представители на Сметната палата и на комисията. Аз съм координатор от НП за регионалната политика и като погледна този процент на грешки, виждам, че в областта на кохезията има значителни подобрения. Относно плановете за действия, които бяха предприяти от Европейския парламент и комисията. Голям процент от грешките са в областта на обществените поръчки. Ето защо се питам, искам да попитам и комисаря, нямаме ли а, нужда от план за действие, за да подложим на натиск държавите членки или, или да ги стимулираме. И Имаше проверка в Румъния миналата седмица и се видя къде се крият грешките. По този начин може да се постигне напредък. Тези декларации за управлението на разходите на национално ниво са важни. Благодаря ви. Благодаря, господин Хоган. Uh, uh, Господин Вон, благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа максимално положително по отношение на този доклад, защото смятам, че одита трябва да се използва, за да се подобрява положението, т.е. да се учим от грешките си. А имаме изключително много примери, където това може да се направи и от Европейската комисия, и от бенефициентите, и от държавите членки. Например, земеделието. Постоянните промени в изискванията от страна на Европейската комисия представляват огромни трудности за държавите членки и за бенефициерите и в Уелс постоянно ми го повтарят. Що се отнася до искания за финансиране на единица площ, които след това се оказва, че са а, не а, правилно подадени или не би трябвало да бъдат финансирани, също объркват хората, защото в момента се оказва, че държавите членки имат определени правомощия, а комисията от своя страна налага други. Трябва да направим така, че в Европа постоянно да има рентабилно разходване на средствата и полза и за общностите, и за отделния индивид. Благодаря, казва председателката. Сега преминавам към процедурата по привличане на вниманието на председателя. Първи оратор е господин Грисп. E, Благодаря, госпожо председател. Резултатите, представени от Сметната палата, предоставят значителна информация и показват какво можем да подобрим за напред. Какъв е най-важният извод? Там, където процедурите не са толкова сложни, процентът на грешките е по-нисък. Колкото по-сложна е политиката, толкова по-голяма е процента на грешките и нередовностите. С право беше казано, че в селското стопанство също е голям процентът на грешките. И тук въжи правилото, че където процедурата е сложна, грешките са много. Да, наистина и националните органи трябва да упражняват контрол, но е важно е да има сътрудничество на националните органи с парламентарните комисии по бюджетен контрол и бюджет. Докладът беше представен а, тук сред нас и той представлява голям интерес за нашия парламент. Благодаря на Сметната палата. Този доклад показва, че контролът се подобрява. Аз не се плаша от този процент на грешките, защото Сметната а, палата е в един процес на израстване и на подобряване и тези грешки ще бъдат премахнати в бъдеще. Мина, вчера беше представен петият доклад за кохезионната политика, която ще подобри разходването на средствата по кохезионния фонд. Ще се създадат също така условия субсидиите в, този сектор да се получават по-лесно, да се премахне бюрокрацията, а също така да се създаде по-прозрачен контрол при разходването на тези данъчни средства. Парламента също ще изиграе своята роля. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат в тази процедура, затова давам думата на комисаря Шемета. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Има напредък в управлението на европейския бюджет през 2009 година от страна на държавите членки. Ясното становище на, на палатата и най-низкият процент грешки до момента по такъв тип бюджет – като показва и външния ни аудитор, показва, че Европейската комисия е предприела верните мерки, които са адекватни за подобряване на изпълнението на програмите в сегашния финансов период. Освен това обаче палатата подчертава, че има определени сфери, в които е необходим още напредък от страна на всички финансови оператори. В случая визирам Европейската комисия, но и други такива в държавите членки. Техните задължения по общото управление са подсилени с Лисабонския договор. Мнозина от вас тук говориха за прилагането на санкции към държавите членки. Трябва да кажа, че Европейската комисия налага санкции, при това много стриктни санкции. Точно в момента сме в процес на прекратяване на плащания по 40 програми в Кохезионния фонд, които възлизат на милиард и 750 милиона евро. Огромна сума. Нещо още по-важно. Различни действия, които предприехме през 2010 година, е двойно по-голям от броя на действията, които сме предприели през 2009 година. Миналата седмица, даже миналия петък, взехме едно решение, което беше да поискаме средства, които са нередовно разходвани а, в земеделието. От 575 милиона евро а, е тази сума. Така че ето ви санкции и ще продължим да налагаме такива в бъдеще. От доклада на Сметната палата става ясно, че нивото на връщане на такива средства и финансови корекции се е увеличил а, през годините през 2009 е бил 3,3 милиарда евро. Така че това е огромна сума. Нашето намерение е да продължим тази политика и наистина да прилагаме стриктни санкции, когато те са необходими. Докладът на палатата и процес на освобождаване на отговорност ще бъдат изключително важни не само за да се поправят слабостите в настоящите програми, но да се извлекат полуки за следващото поколение програми. И ето тук палатата посочва с право какъв е пътят напред, как да го направим и този път напред е свързан с упростяване, усъвършенстване на правилата за обществени поръчки, защото Большинството от грешките се правят при нарушаване на критериите за правоучастие или пък правилата за обществени поръчки. Трябва да извлечем полуки от това. Европейската комисия е готова да го направи. Ние ще предприемем действия е, по препоръките на палатата и се надяваме наистина процедурата по освобождаването отговорност да бъде много положителна. Благодаря, господин комисар, казва председателката и накрая давам дума на председателя на а, е, Сметната палата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа депутати, Искам да благодаря за всички поздравления, които бяха изказани по отношение на дейността на Сметната палата и е, за уважението показано към усилията, които ние полагаме ежедневно, за да може възможно най-професионално в съответствие с международните стандарти за одит да разглеждаме бюджета на европейските институции. Обръщаме сериозно внимание на препоръките на парламента и ще ви дам пример за това във връзка с доклада за 2009 година и с изискването на допълнителна информация от институциите. Направихме цялостна оценка на ситуацията и за първи път казваме каква е цялостната ситуация и стигаме до заключението, че през последните години има подобрение. И че най-често допускания тип грешки значително спада. Също така, ви предоставяме повече информация, от колкото ви предоставяхме миналата година. Миналата година казахме, че поне 11% от средствата не е трябвало да бъдат изплатени. Тази година можем да кажем, че нивата на грешки са най-вероятно над 5% и че поне 3% от средствата не е трябвало да бъдат изплатени. Така че виждате в какво се измерва отбелязания напредък. Защо сме постигнали напредък? По никакъв начин не си измисляме факти и не се държим прекалено милостиво към комисията или другите институции. Защо? Защото Сметната палата е институция сама по себе си, която се управлява от договори, договора и която има своите задължения, а именно да подпомага дейността, свързана с процеса за освобождаване от отговорност. И основната причина – за подобренията е, че системите, които са въведени за управление на средствата за програмния период 2007-2013 година, работят по-добре. От друга страна, разходването на средства за програмния период е само 25%. Така че финансовото изпълнение за периода според нашите оценки, е по-низко от това, което трябва да се очаква. И така, връзката между тези два фактора, по-доброто, по-добрата работа на системата и по-малкото количество плащания, които са направени ефективно, води до сегашните ни заключения. Но все пак трябва да сме внимателни, трябва да гледаме как се развиват нещата. Защото е, въпросът е дали системата работи еднакво добре във всички държави е, членки и дали ще работи така добре във, връзка с всички средства, които ще се изразходват в бъдеще. Така че е, ще чакаме да видим това. При всички положения трябва да поздравя членовете на Европейския парламент и по-конкретно членовете на неговата бюджетна комисия за тяхната работа и да ги уверя, че винаги ще е, им помагаме. А, ние винаги ви предоставяме информация, включително и чрез специалните доклади. Говорим и за ефективността на средствата за това, за което те са използвани. Ясно е, че отговорностите за приложението на бюджета основно попадат в прерогативите на Европейската комисия. Но Лисабонският договор уточнява, че това става в сътрудничество с държавите членки. И ако трябва да погледнем напред, може да се каже, че сега сме в много добър момент за изграждане на една по-добра система за управление. Защо? Говорим за нов финансов регламент, той се обсъжда в момента, предстои скоро да бъде прият. И това ще е основният модел за управлението на средствата за бъдещите програми. Ако искаме средствата, правилата да са прости, ако искаме да има по-добра и по-ефективна, включително и от към собствените си разходи, система за управление, това очакваме от регламента. И така, госпожо председател, в заключение искам да кажа, че комисията, съвета и Европейският парламент сега са изправени пред възможност да вземат много сериозни решения за подобряване на положението за бъдеще. И ако Европейската сметна палата може да помогне, бих ви препоръчал да разгледате внимателно нашите препоръки, които вече са изказани в нашето становище във връзка с основните предизвикателства в управлението на финансите на Европейския съюз във връзка с предстоящия период от 2013 година нататък. Така че трябва да си задаваме въпроса дали програмите и финансиращите схеми допринасят за благото на Европейския съюз, дали те са достатъчно прости, с ясни цели, дали са реалистични и могат да се прилагат и дали правилата за отчетност са напълно ясни, така че да няма несигурност и да няма ситуации, в които нито комисията е отговорна, нито държавите членки отговорни. са отговорни. Така че е, Сметната палата ще ви помогне с готовност за това. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка. Благодаря много. А сега преминаваме към доклада Ван Бремт за изменение регламент 663